Jag vill eh, hälsa alla kollegor. Добре дошли на всички колеги и на всички присъстващи на това заседание. Благодаря и на преводачите. Очаквани много интересен след обед. Първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред за този следобед. Има малко на брой древни промени по точките 5 и 6, устния въпрос и резолюцията за насилието ще бъдат обединени и ще бъдат разгледани съвместно. Точки 7 и 8 също ще бъдат обединени. Ще ги разгледаме по едно и също време. Ще ги обсъдим утре след точка 10. Точка 11, Стокхолмската програма, ще бъде обсъдена утре в 11 часа. Така че това са малките изменения към нашия дневен ред. ред. Дали можем да приемем дневния ред с така предложените изменения? Да. Приема се, че дневния ред е прият. Сега протокола от заседанието на 1 септември. Вие всички получихте текста. Ако няма възражения, до края на днешното ни заседание, то ще се приеме, че протоколът е прият. Точка трета. Съобщение на председателя. Бих искала да информирам всички колеги, че Лина Маньярди от нашия секретариат ще напусне нашия секретарят. От 1 октомври тя ще работи в Комисията по бюджетен контрол. Бих искала от името на цялата комисия да благодаря на Лина за нейната работа за тази комисия и искаме да й пожелаем всички късмет и успехи. Следващото съобщение за вас е че членовете на нашата комисия са поканени на съвместно заседание с Комисията по външни отношения и развитие на 12 октомври между 6 и 7 часа. Доктор Рос Негеро, генерален секретар на Унифем ще участва. Тя е човек, който сериозно се занимава с въпросите на правата на жените. Така че всички сте добре дошли на това заседание. Ще ви предоставим дневния ред и се надяваме, че всички вие ще може да присъствате на това заседание. Така, това бяха първите три точки от дневния ред. И така преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Ние ще излъчим членове на експертния форум на Европейския институт за равенство на половете Нашата комисия има частта да излъчи свои кандидати, свои членове. Координаторите решиха как следва да работим по излъчването на кандидатите. И всички членове на комисията имаха възможност да предложат своите кандидати за форма на експертите. Получихме много предложения. И на 1 септември координаторите решиха, че следва да излъчим 6 кандидата, които да бъдат поканени на заседание на нашата комисия. И точно на този етап се намираме сега. Така че сега ние ще изслушаме шестимата кандидати – ще чуем за това какъв е техния опит в сферата на равенството на половете. Също така ще изслушаме това какъв принос те могат да дадат за експертния форум. И така имаме 6 кандидата, с които ще се срещнем днес. Сметнахме, че ще бъде добре ако всеки кандидат разполага с 10 минути. През тези 10 минути те ще споделят своя опит в сферата на равенството на половете. Също така, те ще ни информират за своя потенциален принос към експертния институт. След това ще имаме около 10 минути за въпроси към всеки един от кандидатите. И така ще процедираме с всеки един от кандидатите. Утре координаторите ще решат кой от кандидатите следва да бъде одобрен. Така че това е процедурата, която ще следваме. И сега за мен е голямо удоволствие да приветствам първият кандидат – Това е госпожа Лис Кели, която в момента работи като директор на отдела за изследвания, свързани с противодействие на насилие срещу жените и децата. Заповядайте, госпожо Кели, имате около 10 минути. Микрофонът на оратора не е включен. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, уважаеми членове на комисията, за тази възможност да бъде разгледана като експерт в Института по равенство на половете. Бих искала да ви кажа за моя опит за това, как аз виждам подхода към равенството на половете и какво смятам за най-важно. Европейския съюз вече се предвижва в тази посока. Имаме пътна карта, имаме програма и наскоро започна търка за проекти бъдещите действия на парламента и комисията по правата на жените ще бъдат важна отправна точка за дейността на Института по равенството на половете. Вече от 30 години работя в тази сфера. Като научен работник, като обучаващ и като човек, който се занимава с практическите аспекти на тези въпроси. Миналата година приключих едно изследване на ООН за глобални индикатори занимавах се с изследвания за политическата дейност, насочена към противодействие на всички видове насилие, включително трафик на жени, принудителна проституция и други. Също така съм се занимавала с въпроси на закрила на детето и противодействие на насилието срещу деца. Работила съм над 100 проекта, 10 от тях са били международни. В рамките на програмата DAFNE Току-що приключихме едно мащабно изследване. Аз имам много добри контакти с неправителствени организации и други заинтересовани страни, участници в сферата на равенството на половете. Участвал съм в екипи, които са успявали да повлияят върху законодателните процеси. И това показва, че наистина дейността, в която съм участвала, е водила до промени. Ние сме убедени, че е, трябва да бъдат обединено разглеждани въпросите на насилието срещу жените и насилието срещу децата. Била съм съветник на Министерство на правосъдието и на прокуратурата. Също така съм председател на работна група, обедняваща 40 неправителствени организации, които имат добър опит на работа в общността и нашата работна група е била призната като важен участник. Извършвала съм проучвания от 1989 година, както в общността, така и чисто научни изследвания. Също така съм била обучаващ на курсове за лица, които се занимават с практическите аспекти на борбата срещу насилието срещу жените. За мен всички въпроси са свързани с равенството на половете. Много е важно да се анализират всички въпроси по начин, който показва тяхното въздействие върху мъжете и върху жените. Това въжи и за въздействието на промяната в климата и разбира се на сегашната финансова криза. Но разбира се, ние трябва да обновим, да актуализираме нашите представи за това как да променим реалността. Това означава също да преразгледаме и теоретичните постановки, от които изхождаме. Аз смятам, че е важно да се преодолее това, че намалява чувствителността към въпросите на равенството на половете сред е, лицата, които взимат политически решения. Необходимо е да се осмисли, че един и същ въпрос може по различен начин да въздейства върху живота на жените и живота на мъжете. В Обединеното кралство беше предприята идея, идеята за провеждане на одити за проверка на състоянието на защита правата на жените на местно ниво. В зависимост от това какви са разглежданите въпроси, ние отчитаме, че всяка една жена има опасност да се сблъска с насилие, да стане жертва на насилие поне веднъж по време на живота си. Също така ние обвързваме тези проблеми с проблемите на уврежданията. Също така ние смятаме, че насилие трябва да се разглежда в контекста, да се разглеждат кои са условията, които пораждат насилие. Защото насилието много често се случва на, работно, на работното място, в контекста на миграцията, по време на свободното време. Ние смятаме, че борбата срещу насилието има важни последици за производителността, за общественото здравеопазване, за родителската дейност, социалното сплотяване и социалното приобщаване. Точно за това е важно да пресечем насилието още в зародиш, защото насилието има последици във всички сфери на живота. Насилието е независима структура на неравенството и това вече е признато. Затова необходимо е насилието да се разглежда като един отделен проблем в рамките на осигуряването на равенството на половете. Тук, разбира се, е много важно да се осигури равенството в заплащането на мъжете и жените, политическото представителство на жените – насилието срещу жените може да се окаже, че нараства по време на прехода към по-голямо равенство. Опитът на скандинавските страни, особено Швеция, в които индикаторите за равенство между половете са много високи и нарастват, независимо от това в Швеция случаите на съобщаването на властите на сили, сексуално насилие срещу жените са два пъти по-високи от средното за Европа. И все повече в много проекти, насочени към развитието, започва да се съзнава този проблем. И Европейския съюз и съвета на Европа имат голямо влияние – обаче напредъкът лечи най-вече в сферата на домашното насилие и трафика. Аз ще осигурявам това, че сексуалният тормоз и сексуалното насилие, които са най-честите форми на насилие, няма да останат извън центъра на вниманието. Ние ще работим в една експериментална среда също така, за да можем да видим кои подходи ще бъдат най-подходящи. Аз смятам, че Европейския съюз, като постави равенството на половете в центъра на вниманието си, ще придобие по-голяма легитимност. Евробарометър показа, че 88% от респондентите посочиха, че Европейския съюз трябва да работи повече по противодействие срещу насилието. Смятам, че моят добър теоретичен и практически опит, включително в международна среда и ангажираност с работа в диалог с Комисията по правата на жените. И смятам, че това ще допринесе за дейността ми в института и експертния форум, така че тези въпроси да бъдат изведени на преден план. Благодаря ви. Много благодаря. Давам думата на членовете на комисията за въпроси към Лис Кели. Имате думата. Госпожа Бандика. Много благодаря. Благодаря за встъпителните думи и след като ви слушах, бих искала да ви попитам следното. Първо, първо, с оглед на вашия опит в третирането на насилието към жените, как бихте окачествили като приоритети стъпките, които трябва да, да направим, за да създадем Европейски институт по този въпрос? Кои са европейските предизвикателства в тази област? Благодаря. Благодаря. Обръщам се към Лис, за да даде отговор на въпроса. Мисля, че една от най-големите трудности е свързана с това да се постигне консенсус относно какво означава равенство между половете. Има поне четири различни рамки на равенство между половете в Европа. Ние не действаме оперативно в всяка една страна е едно и също ниво. Всяка една страна поставя фокуса върху различни политики и насоки. Първата задача ще бъде да се определят основите за консенсуса относно това какво е равенство между половете. Следващата стъпка ще бъде да се разгледат препятствията и предизвикателствата пред постигането на равенството между половете в Европа. Тук трябва да се приложи регионална перспектива, защото трудностите не са еднакви във всеки един регион. Трудността винаги е, че равенството между половете се разглежда като нещо странично, а не като централен елемент на всяка една политика. Тя трябва да е централна за то трябва да е централно за всяка една политика, но за съжаление не е. Трябва да гарантираме, че това не е нещо странично, че се включва Имаме липса на опит за това какво означава равенство между половете и какво означава анализа на равенството между половете. Нямаме, за съжаление, такива умения и трябва да задействаме всички национални механизми, за да постигнем това. Благодаря госпожа Корнелис, моля. Благодаря за предложените познания. Благодаря ви за това, че представихте вашето познание в борбата срещу насилието, срещу жените. Вашето познание е мащабно. Всички проучвания засягат този елемент – Имате 30 годишен опит по въпросите на равенството между половете. Вероятно сте придобил опити и в други подобласти, като ролята на жените в взимането на решенията. Може да кажете нещо и по тези теми, защото вие говорихте основно за насилието. Лис Кели. Исках да кажа какво точно ще внеса като експерт като опит. Аз работих в Националната комисия по жените в моята страна в продължение на 4 години. Съм работил във всички области на равенството между половете във Великобритания и имахме проект, който даде възможност на жените да засилят своето участие, особено на местно ниво, тъй като националното ниво е предизвикателството. За да се стигне до него, жените трябва да направят голяма крачка. Така че започваме от там да накараме жените да участват на общностно ниво и да използват това като трамплин по някакъв начин. Освен това, искаме да определим цели за онези органи, които номинират жените за обществени позиции – Допреди няколко години нямахме голямо равенство, сега все повече и повече се говори за 50% от части на жените. Жените разполагат с много опит и ценни познания, които могат да внесат в работа на обществените органи. Мисля си, че равенството между половете представлява само по себе си един нов начин на мислене за това как да се отнасяме към половете мисля, че трябва да внесем този нов начин на мислене във всички обществени органи. Тук говоря за училища, например, за полицейски органи и за какво ли още не. Трябва да има схема във всяка една обществена организация за равенството между половете. Мисля, че всички обществени организации трябва да си поставят цели, които да постигнат в рамките на 3 години. Ние сме в ранния етап на целият този процес, но мисля, че успяваме да постигаме някакъв баланс и караме организациите да видят в кои точно области трябва да концентрират своите усилия. Госпожа Бауер, моля. Благодаря. Един въпрос и от мен. Според вас, какво ще бъде бъдещето? Имаме нужда от нова стратегия, от според вас? Или имаме нужда от по-добро законодателство, или трябва по-добро прилагане на вече съществуващо законодателство, или ни трябват по-добри условия за достъп до средства за защита, включително и правна защита? Кое за вас трябва да бъде основната ни политика в бъдеще? Аз не съм човек, който с лекота казва или-или. Обикновено казвам, че трябва да имаме целият набор от стратегии, не само една единствена стратегия. Обедена съм обаче, че трябва да даваме на хората възможности и права да работят ефективно с анализ на равенството на половете. Мисля, че трябва да дадем на хората възможности да разгледат критично мъжествеността. Например, в научните среди в правоприлагането. Хората не питат защо повечето престъпления се извършват от мъже. Те не питат защо е така. Защо мъжествеността е свързана с извършване на престъпления. И това е един начин за това да помислим как да намалим престъпността. Но този въпрос не се задава, защото въпросите на половете някакси са изтласкани на страна. Ние трябва да променим нашето мислене, трябва да променим начина по който задаваме въпроси. И може би тогава ще имаме различни стратегии. Аз бих се радвала да ви кажа, че има една единствена стратегия и трябва да изпълняваме и това ще ни помогне да постигнем целите си. Бих искала да мога да кажа така, но се опасявам, че ние опитвахме неща, които не проработиха, опитахме неща, които проработиха, но недостатъчно и трябва винаги да опитваме да правим нещо ново. Благодаря ви. Аз имам един коментар и също въпрос. По въпроса за насилието срещу жените. Може да видим, че в някои случаи Цифрите, свързани с съобщаваните престъпления, са по-високи в едни държави членки, отколкото в другите. Вие споменахте Швеция, където показателят е много висок. Моят коментар и въпрос е следния. Дали тези високи цифри могат да се обяснят с различията в законодателството в различни държави членки. Това може да означава, че се съобщава за повече престъпления в зависимост от вида законодателство, в зависимост от това каква помощ и подкрепа човек може да получи от различни институции. Още един въпрос. Възоснова на вашия богат опит в сферата на равенството на половете, бих искала да ви помоля за коментара, за оценка за Института за равенството на половете и експертния форум и кои трябва да бъдат основните им приоритети, за да може да постигнем целите си. Благодаря ви. Explaining. Обясняването за това дали и защо се съобщава за извършени престъпления от страна на жертвите е нещо, което е много важна задача и за учените, и за много други експерти. Трябва да следим за това доколко точно се регистрира от полицията и от прокуратурата това, което постъпва към тях като оплакване. И наистина в някои страни виждаме по-последователна дейност, отколкото в други. Вие сте права законодателството, дали то е достатъчно широко, дали дефиницията на насилието е достатъчно широка. Да, тогава ще имаме повече престъпления, които влизат в тази дефиниция. Разбира се, това е- няма да обясни изцяло всички различия, които установяваме. Освен това, важно е да се отчете желанието и стремежа на хората да съобщават за това, че са станали жертви на насилието. Разбира се, това е свързано с това какви услуги, каква помощ се предлага на жертвите, до каква степен жените се чувстват сигурни, че могат да поставят такива въпроси. Също това е важно и от гледна точка на отношението на медиите и разбира се на съответните институции. Също така има един голям въпрос, на който все още няма отговор. Дали в различни страни имаме различни нива насилие и различни видове насилие в различни страни. Наблюдава се тенденция да се казва, не, не, навсякъде ситуацията е една и съща. Аз мисля, че трябва да подхождаме към този въпрос като към по-сложен въпрос, но ние все още не знаем доколко са големи тези различия. А що се отнася до приоритетите на института? Смятам, че приоритет трябва да има два приоритета. Първо, това, кои са институционалните пречки пред решаването на проблемите с равенството на половете и осигуряване на широка подкрепа за включването на съображенията за равенство на половете в всички политически и законодателни документи. Разбира се, това е важна задача на националните парламенти. Има сериозно предизвикателство да се поднови ангажираността с равенството на половете защото не навсякъде това се разглежда като приоритет. Другият аспект е, че следва да се разгледат най-големите предизвикателства пред жените. Както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. И трябва да се средоточим върху тези предизвикателства. Да, благодаря ви. Госпожа Шиманс и госпожа господин Шимански и госпожа Коста. Много ви благодаря, госпожо председател. Вие казахте много интересни неща. Много е хубаво, че разгледахте въпроса с мъжествеността. И този въпрос, разбира се, е свързан не само с жените, но и с мъжете. И това може да бъде доказано от Комисията по правата на жените. Не мисля, че бихме могли да имаме в този парламент комисия по равни права на мъжете. Обаче животът е доста по-сложен. Имам един съвсем практически въпрос. Той се отнася към много важния въпрос, а именно отпуска за гледане на дете, което се взима от бащите тази идея и практика става все популярна, по-популярна. Но въпросът ми е следния. От гледна точка на равенството на правата, като експерт, как разглеждате този отпуск взиман от бащите? Дали според вас този отпуск е абсолютно равностоен на отпуска по майчинство. Дали отпуска по бащинство трябва да се разглежда като някакъв заместник на майчинския отпуск или това ще бъде само нещо, което ще допълва, ще обогатява отпуска по майчинство. Тоест, дали този отпуск по бащинство ще замени изцяло отпуска по майчинство. Благодаря ви. Мисля, че нашата цел трябва да бъде родителите на децата, които не е задължително да бъдат мъж и жена, важно е родителите да могат да споделят родителската отпуска. Аз бих нарекла този отпуск така. Отпуск за родителство, а не отпуск по майчество или по бащинство. Има много сериозни проблеми, свързани с това, че жените обикновено печелят много по-малко от мъжете. И ако това не бъде изцяло компенсирано по време на отпуската, то очевидно ще има економическа загуба за семействата, в които жените печелят много по-малко от мъжете. Всички тези въпроси са преплетени помежду си. Тоест, ние ако, ако нямаме равно за то тогава няма да можем да имаме споделен отпуск по родителство. И ние трябва да обединим всички тези аспекти, а не да ги разнищваме и да ги раздърпваме. Благодаря, госпожа Хостек. Много благодаря, госпожо Кели, за вашето представяне и искам и да ви поздравя за посветеността ви, за всеотдайността, с която работите. Дали мислите, че един такъв институт трябва да има съвещателен, консултативен характер, за да може да събере максимален брой гледни точки от засягащите както мъжете, така и жените въпроси? Наистина, трябва да, ви, да гледаме на тези въпроси и от оптиката на мъжете. Ето това може би би трябвало да бъде сред първите послания, които ще изпрати този институт. С други думи, той ще работи с гледните точки и на двата пола и може би ще попълни съществуващите празнини. Искам да ви попитам нещо. Смятам, че една от дейностите на този институт, на този съвещателен форум, една значи от първите му изяви би трябвало да бъде сравнение, съпоставяне, тъй като става дума за 27 държави членки, съпоставяне на всички активи, на всички данни, които съществуват до момента. Във всички държави се наблюдава загуба на ефикасността на работата на много от организациите в тази област. С други думи, много очакваме, много очакваме да постигне този институт в технически смисъл, в смисъл на техническо и административно обслужване. Тоест, освен всичко останало, следва да отчита и реалната дейност, като се извършва в областта на мейнстриминга, на равнопоставеността на мъжете и жените. Но освен това, не бива да гледаме само от един единствен ъгъл. Може би трябва да сме по-склонни към множествена гледна точка. Благодаря. Давам думата на Лис Кели. Съгласна съм с вас, че трябва да определим набор от основни показатели. Имаме равнопоставеност при плащането, равнопоставеност при представянето и така нататък, но трябва да има и други фактори. И това е голямата трудност. Имаше искане от Съвета на Европа, от ООН, от Европейския съюз да има статистика по отношение на равенството между половете. Само, че повечето държави, включително и моята собственост, собствена, не ни дават такава статистика. Трябва да намерим инструмент, който да ни дава информация за това, от което се нуждаем. И освен това да се уверим, че сравняваме равнопоставени неща, защото събраната статистика на национално ниво много често е толкова различна, че определено не сравняваме едно и също нещо. Не само трябва да има набор от показатели, но трябва данните така да са представени, че да може да се направи реално сравнение. Напълно съм съгласна с вас. Бих предложила следното – Имаме нужда от набор от понятия, които ще ни помогнат, защото не трябва да говорим само за мъже и жени. Трябва да говорим за отношенията между половете, режимите, свързани с половете. Не трябва да се говори само в тона на това, че има някакво противопоставяне, някакво състезание между двата пола. Винаги да се казва, не говорим достатъчно за жените или не говорим достатъчно за мъжете. Просто трябва да има друг вид понятия, друг вид концепция. Това е наша задача да намерим формулировка език, който да ни помогне да преодолеем излишните дебати за това какво точно се включва в понятието пол и какво не се включва. От името на комисията искам да благодаря на Лис Кели за представянето и за отговорите, които дадохте на въпросите. Много ви благодаря за това, че присъствахте тук пред нас. Приветствам с добре дошла госпожа Николета Бицо, която е координатор на програмите в Центъра за социална намеса и проучвания, свързани с ромите. Той е базиран в Букуреж, в Румъния. Добре дошли в нашата комисия. Очакваме с нетърпение вашата презентация. Искаме да чуем какъв е вашия опит в областта на равнопоставеността, какъв може да е вашия примнос от гледна точка на експертното ви познание. Очакваме да говорите около 10 минути и след това ще отговаряте на въпроси на членовете на комисията. Имате думата. Добре дошла в комисията. Hello. Uh, good afternoon. Добър ден. Няма нужда да се представям отново. Госпожа председателя вече ме представи. В началото искам да ви представя моя опит в сферата на човешките права и на правата на жените. 18 години вече се занимавам с тази тема. Започнах работа през септември 1991 година в Румъния, в центрове маркирани от конфликти с ромското население. След това преминах да работя към по-международни задачи вече. Вече 10 години се занимавам с а, лансирането на дневния ред на различни международни организации и социални организации, които се занимават с правата на жените роми. Но не само това. През 1999 година за първи път създадох доклад за целите на съвета на Европа, посветен на ситуацията на жените роми в Европа. Този доклад беше прият, след това имаше доклад и за възможността на ромите да пътуват в Европа. Този доклад от своето публикуване на сам стана основа на моята работа. Аз доста опорито работя, за да надградя над постигнатото. Както вече ви казах, съм работил в съвета на Европа. Лобирала съм пред ООН по различни начини. Участвала съм в консултиращите неправителствени организации пред ООН за правата на жените. Работила съм в различни организации. Пекин плюс 5, Пекин плюс 10, освен това. Работила съм на всички тези форуми. На ниво ООН съм била част от експертната група по равенство между половете, когато се подготвяше конференцията Дърбан. Това беше експертната група, която за първи път включи в дневния ред на тази конференция понятието взаимовръзката между равенството между половете и е, равнопоставеността. Работила съм в а, офиса за контакт с организацията Рома Инсинти. И в тези аспекти на неговата работа, които засягат равенството между половете, работила съм и по плана за действие за борбата с трафика на хора и аспектите му свързани с жените роми. Работила съм в отдела за защита на жените и жените роми. Този отдел на прави една специална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на трафика на жени роми. Активно съм работила и по десетилетието на ромската интеграция. Това е регионална инициатива, както много от вас знаят. Много държави членки участват в тази регионална инициатива и аз лобирах усилено за включването на равенството между половете като един нехоризонтален аспект на десетилетието и плана за действие, свързан с него. За съжаление, плана за действие на десетилетието и най-вече аспекта за равенството между половете много не се реализираха. Накрая, но и нали, на последно място, аз съм извършвал сериозна лобистка дейност, лобистка дейност в рамките на Европейския парламент от името на жените роми. Имаше доклад по тази тема, който беше прият. Активно участвах и в изслушването за ролята на жените роми в Централна и Източна Европа в рамките на Комисията по правата на жените. След това изслушване направихме проучване в 10 региона в Централна и Юго-Источна Европа за ролята на жените роми. От тази част, посветена на моя опит и лобистка дейност, искам да премина към другата част мобилизацията на жените роми и тяхното включване в активистка дейност. От 10 години аз сам се занимавам с нещо подобно. Жените роми имах от дълго време желание да работят активно, но някак си не се чуваше техния глас. Аз създадох неофициална мрежа за сътрудничество между жените роми, която се простираше в 15 страни. Координирах обучения, свързани с лидерската роля на жените, с мрежата като цяло. Тази мрежа работи изключително активно. Макар, че още е неофициална, никога не сме били а, юридическо лице. Мобилизацията на жените роми на европейско ниво се постига много трудно, защото искахме да вкараме включим въпросите на равенството в дейността на движението за правата на ромите, искахме да убедим всички, че въпросите свързани с равенството между половете са важни точно толкова, колкото всички останали въпроси. Работила съм и по координацията на свързването на различни групи работещи за интересите на жените с нашата група за интересите на жените роми. Опитвала съм се винаги да хвърля мостове между нашето движение и различни други етнически групи. В началото не беше лесно да си част от общото движение за защита на правата на жените и да лансираш правата на жените роми. Моя принос за експертния форум идва и би дошъл в момент, в който всичко се свежда под общия знаменател на економическата криза. И не се обръща много внимание на въпросите за равенството между половете. Мога да дам примера с Румъния, която разпусна Агенцията за равенството между мъжете и жените и мисли да разпусне и парламентарната комисия за равенството между половете. В този политически контекст, в контекста на економическата криза, Първите, които страдат, са жените и изолираните групи на обществото. Затова искам да включа тези проблеми в дневния ред на Института за равенство между половете. Искам да наблегнем на равнопоставеността, на многообразието, защото не става въпрос само за разграничение между мъже и жени, а за различни групи жени, които живеят на територията на Европейския съюз. Въпреки, че последният доклад на Европейската комисия, публикуван през 2008 година за равенството между мъжете и жените, показва, че разликите между заетостта на мъжете и жените са намалени от 17,1% на 14,4%. Голяма част от жените на Европа не могат да бъдат ангажирани в работа, която да е достойна и прилична. Има много дискриминация. Последните данни, събрани за целите на последния доклад са разбити според възрастта. Не... По-скоро не са разбити и не става ясно за кои точно жени става въпрос. Дали става въпрос за самотни майки, например, за жени от етнически мълцинства, за второ поколение жени иммигранти, които се изправят пред сериозни трудности, не само по отношение на найемането им на работа, но и по отношение на дискриминация от различни институции и по отношение на натиска в рамките на техните собствени общности. Много често жените са подложени на насилие, аз винаги ще включвам тези аспекти в работата на форума, аспекти от трудния живот на гражданките на Европа. Мисля, че тук трябва да преключа. Ролята на, между другото, на форума за равенство между половете е изключително важна, когато става въпрос за връзките му с медиите. Много често имаме стереотипно представане на нещата и тези стереотипи трябва да бъдат разбити. Трябва да стане ясно, че ние не говорим само за мнозинството от жените от средната класа, които имат малък или голям успех в обществото, а за всички видове жени, дори и по-изолираните. Най-трудно е да се справим с стереотипите. Полагаме много усилия, посветени на средствата за масова информация и обучението за това как да се работи с медиите. Мисля, че моят опит ще е добър. Много благодаря, госпожа Бицо, за вашето представяне. Сега давам думата мисля, че госпожа Ярока е първа. Благодаря ви, госпожо Бита, за вашето уводно слово. Винаги много ни помагахте и много ни помагахте в Комисията по правата на жените. Вие разбирате сложността на тези проблеми. До сега нямахме време да обсъдим, тъй като винаги говорихме за ромските жени, като част от обществото, но никога не сме разглеждали и обсъждали кои са основните предизвикателства в рамките на ромската общност, с които се сблъскват жените и жените в младсинствата като цяло. И е, как мислите? Как тези въпроси могат да бъдат поставени в условията на института? Благодаря, госпожо Ярока. Госпожа Бицо има възможност да отговори. Um, yeah, it's a, it's a Това е сложен въпрос. Аз се опитвам да отговоря на него през последните 10 години. Опитвам се да намеря максимално балансирани формулировки, които да използвам в публичното оговорене. Разбира се, вътрешните ограничения съществуват, но те са различни за различните ромски групи. Трябва да отчитаме, че има голямо многообразие в рамките на самите ромски общности. За да отговоря на този въпрос, ще посоча ранните бракове като един от основните проблеми в ромската общност. Тук още приключих един доклад за ранните бракове в ромските общности в Румъния. Този доклад ще бъде публикуван следващ, следващия месец. Има общности, които са засегнати от изключителна бедност. В Централна и в Източна Европа има интегрирани общности, най-вече в градовете. в някои общности ситуацията е на сегрегация. И, и те са изгубили своята връзка с мнозинството. Те не говорят езика на мнозинството. И това са черните овци на Европа, защото те нямат никакви културни навици, взаимоотношения. И това е важен проблем, защото има хора, които дават назаем пари на тези бедни хора и те стават жертва на този проблем. Как Института по равенството на половете може да реши този проблем? Според мен, чрез реализиране на план за работа и в този план трябва да бъдат включени и проблеми, които са важни за мнозинство от европейски граждани. Ние виждаме различни случаи в Италия. Расистски нападки, например, в Италия една млада жена беше убита и това беше убийство на честа. Тя беше убита от баща си. Така че проблеми има не само в ромската общност, но и в някои и мюсулмански общности. Така че за мен е много трудно да изведа на преден план а, този проблем, но мисля, че на нивото на формулирането на политика при анализ на националната политика ние трябва да проследяваме дали държавите членки прилагат политика на равенството на половете към всички жени в съответните страни. Защото ако обръщаме внимание само на някои проблеми, това има непряк отрицателен ефект за други подгрупи. И особено в контекста на 2010 година, която ще бъде година за борба срещу изолацията, бедността, институт трябва да има много важна роля. Той трябва да реализира една кампания, като посочи кои са жени, които са от социално изолирани общности, но които са успели да преодолеят неблагоприятните обстоятелства и са допринесли за развитието на своите общности. Благодаря. Давам думата на госпожа Заборска. Моля. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani Bitu, ja si veľmi dobre na vás spomínam, keď ste boli v našom... Благодаря ви, госпожа председател. Госпожо Бито, спомням си много добре за вас, защото вие преди идвахте на заседанията на нашата комисия и преди също сте изнасяли съобщения пред нас. Вашето воднослово пред нас показва, че имате много богат опит в една от най-сложните сфери. Това, разбира се, е свързано с въпроси, с въпроси като социална изолация, здравеопазване, заетост. Има много проблеми, които са свързани с тази главна тема. Вие споменахте това в вашето изказване и искам да ви задам въпрос. Как разглеждате задачата на Института по равенство на половете? Дали това е събиране на информация от различните държави членки и анализиране на тези данни и след това представяне на тези данни. Било в медиите или, чрез форма на, или под формата на публикации. Или дали смятате, че институтът трябва по-скоро да е съсредоточен върху изработване на активни стратегически политики, осигуряващи равенство на половете. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Заборска. Имате думата за отговор на въпроса. Ако трябва да следвам сърцето си, ще избера и двете. Когато прочетох какви са задачите на Института за равенство между половете, списъка с задачи, видях, че Института ще изпълнява много важна роля за събирането на данни, да ги представя на обществеността, но и има и други средства за събиране на данни и методи, като Евростат, например, има различни възможности за събиране на данни, които биха подпомогнали различните институти и държавите членки да разберат по-добре нещата. Когато чета докладите по темата, оставам с впечатлението, че има разлика между това, което се казва в тях и, в ре... и... и реалността като цяло. Много е важно да се събират преки данни, пряка информация от независими органи, не само да се получава информация от националните органи. По отношение на политиката, мисля, че тя има своята роля – Казва се, че трябва да се анализират и да се препоръчват а, методологии. Говоря за ролята на института. Мисля, че втората и третата вълна на страните, присъединяващи се към Европейския съюз, са приложили политиките на равенство. Много често се оказва натиск, който идва отвън, а не от вътре. За да се присъединят към Европейския съюз, страните трябваше да изпълнат определени критерии. Имаме политики за равенство между половете, имаме Европейски институт, имаме национални институти, но си мисля, че тези политики не са плод на волята на политическата класа и това ни създава проблеми. Защото в крайна сметка в дългосрочен план тези политики е няма да са ефективни, ако не се радват на подкрепата на политическата класа. Много благодаря, госпожо Бицо. От името на комисията искам да ви благодаря за вашето представяне и за ясните отговори на въпросите. Сърдечни благодарности за това, че дойдохте тук. Късмет! приемне. За мен е удоволствие да ви представя госпожа Джиневра Конти Одорисио, която е професор по историческа теория и политология в Университета на Рим. Освен това е директор на Международния център за проучвания в областта на ролята на жените по отношение на историята и обстоятелството. Освен това, работи в отдела за докторски изследвания по политология и се занимава с въпроса на жените и равенството между половете. Благодаря ви за това, че сте тук. Давам ви думата да направите вашето представяне. След това ще отговаряте на въпроси, ако ви ги зададат естествено. Надявам се, че ще има такива въпроси. Добре дошла, имате думата. to speak in French. Okay. Alors, comme vous avez dit, да, благодаря. Както вече казахте, всъщност в представянето аз съм доктор по политология и наистина трудно ми е за една-две минути да ви представя в кратко изследователската си работа, но ще се опитам да обособя поне в една-две точки как виждам този институт. Аз започнах в началото на кариерата си по политология да се занимавам всъщност с изучаването на политическите доктрини, така както съществувате от самото начало на тяхното създаване като такива, всъщност няма място за жените. Така че за, заинтригувах се и започнах да се занимавам с това именно, да видя как виждат те мястото на жените. Разбира се, най-напред срещнах затруднения в академичните сфери, защото такъв вид изследвания се считаха за идеологически и пристрастни и не се гледаше на тях с добро око. Така или иначе не искам да се кича с медали, но просто казвам всичко това, за да си създадете и вие представа за това в какво се състои моята работа. Въпросът не е свързан само с връзката между жените и държавата, а е и журналистически и социологически проблем, при това от векове насам. Аз разбира се, в никакъв случай не се отъждествявам с най-радикалните воинстващи феминистки. По-скоро обратното. Опитах се да докаже, че от край време съществува различие между публичното и частното пространство. Едното е запазвано традиционно за мъжете, а другото е отреждано традиционно за жените. И така продължих изследователската си работа и стигнах до извода, че има много, много жени, които са учили, изследвали, проучвали възможността критично да представят собственото си положение, собственото си състояние в обществото, където съществуват ясни юридически дискриминации по отношение на жената. Именно с това започнах да настоявам пред колегите от академичните среди, за да не бъде поредният мъртво роден проект. Проекта, в който се занимавахме в съответния момент от 85-та година преподавам заедно с политология и история на политическите движения, преподавам и история на женските движения. Въпреки това, при все това, всъщност, искам да ви кажа, че аз нямам мечта, аз по-скоро имам кошмар. Кошмар, защото виждам как от университетите излизат специалисти, които нямат и представа от това женско измерение на историята на живота, на политическите идеологии. И без едно такова възпитание още в, на студентската скамейка е трудно по-нататъка да се борим за мейнстриминг, за равнопоставеност. С други думи, аз не пледирам за феминизъм като идеология, той има своите интересни страни. Аз се занимавам по-точно с историята на демократичните общества и с историята на гражданските права на жените. Това все още не се познава от широката публика. Занимават се с него само частно, тясно специализирани учени от подготвяме в Италия годишнина от създаването на италианската държава, от създаването на италианската нация и най-вероятно ще включим и глава свързана с жените, както и с европейското измерение, тъй като се знае, че европейската история е особено трудна за написване. Разбира се, жените в Европа също имат своя история. След това започнах да работя именно всъщност с тази цел, започнах да си сътруднича от 1984 година с английски, финландски и френски колеги в рамките на европейските институции и написахме доклад за ролята на жените в европейските институции това не мога да го нарека конгрес, форума на който се събрахме, бе по-скоро една експертна група, която аз председателствах на експерти по обучението в Европа. Публикувахме документ в резултат на нашата работа, краен материал, в който оценявахме равнопоставеността, равенството като придобивка, европейска придобивка, също толкова важна, колкото в Съобщата декларация за човешките права. Социалните модели социалните модели са различни. Има социални модели, в които жените имат достъп, дори и малък и ограничен в някога, но все пак достъп до економически, политически, културни институции. Има общества, в които такъв достъп не съществува. Мога да ви покажа този материал, който изработихме в резултат на общата си работа. След това продължихме да работиме в, по посока на академична изследователска работа за положението на жените, защото ако няма изследователска дейност по този въпрос, няма как да напредваме. И когато се занимавах с история на политологията, на политическите доктрини, Работих по въпроса за Макиавели, например, негови произведения анализирах. От години от векове се занимаваме с него. Просто привен, пример давам. А когато става дума за жени и тяхното влияние за речници, за енциклопедични издания по въпроса за жените и тяхната роля в историята е просто невъзможно. Няма нито страница, нито ред. А пък има, има финансови ресурси, които са запазени и са предназначени именно за такава изследователска дейност по женските въпроси, по въпросите за жените и тяхно, на жените и тяхното участие в управлението на световните процеси. Когато започнах да проумявам, да си давам сметка, че за първи път имаме възможност на европейско равнище да лансираме и да стимулираме европейска политика на равенство, то тогава разбрах, че е дошъл момента да се действа и започнах да работя, в крайна сметка успях да организирам докторска програма именно по тези политики на равенство между мъже и жени и проекта ми просперира. Политика може да се прави, може да се изследва ролята на жените в политиката. Не казвам, че ще постигна чудеса, но ще се опитам в областта на комуникациите в областта на политиките за равенство. Това е дълбоко мое вътрешно убеждение. И смятам, че евроинституциите биха могли, има още какво да направят за пропагандиране, за изнасяне на светло на всички тези латентни процеси, програми, които всъщност не се познават. Да вземем пример. Ако започнем, например, да изучаваме е, историята на революциите в Европа, ще трябва да почнем от 1789 година. Това е началото. Но в Италия, например, когато започнем да изучаваме историята на женските движения, ни липсват е, много дати. Не се знае кога за първи път е отменено е отменен закона за задължително бащинство. Не знам дали всъщност осъзнавате колко е важен този факт и колко за, за равенството между мъжете и жените този закон е ключов, особено важен, защото всъщност даваше имунитет на мъжете. Беше забранено да се издирва бащата. Искам да кажа с всичко това, че има много още какво да се направи. Много дати има да бъдат изнамерени и записани черно на бяло. Дати, които са важни в историята на нашата демокрация. История, като за момента е пропускала историята на половината, ако не е по-голяма част от тези наши, от, на нашето общество. Може би надвиших времето си, но съм готова да отговарям на въпроси, ако има такива. Благодаря. Сърдечни благодарности. Преди да дам думата на госпожа Парванова, искам да направя един коментар по отношение на доклада. Напълно съм убедена, че някои от нашите членове ще искат да го прочитат. Сега давам думата на прекъсва оратора. Давам думата на госпожа Първанова. Моля. Изчакайте, е, изчакайте един момент. Много ви благодаря. Много интересно беше вашето изложение и аз се впечатлих най-вече от вашата работа по отношение на работата в исторически план и по отношение на демокрацията и равенството между половете. Миналата събота имаше голяма конференция в Рим, посветена на равенството на жените от различни етнически райони. Имаше представителки на над 40 етнически общности. Мислите ли, че може да комбинирате тези практики и да съберете на едно място добри примери, тъй като ще има книга, посветена на практиките, ще Предложите ли тези практики на вниманието на института и как ще проработят те на практика? Благодаря, госпожо Първанова. Имате възможност да отговорите на въпроса. Да, казвах, че много интересен е вашия въпрос. Можем да работим по него и да направим опити, експерименти, разбира се, без да се ограничаваме само до централните сектори, ако мога така да ги нарека, защото нашата политика, политиката по равенството всъщност е представена на социално, на економическо ниво. И именно това липсваше до момента. препредаването по веригата на значимостта на този въпрос, който не засяга само жените, засяга демокрацията. Нямахме, с други думи, до момента общи съвместни бази данни. Не знам дали използвам точните думи и термини, които очаквате да чуете. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Кошта, моля. Сега започвам с поздравления към нашата гостенка и моя сънародничка, която е призната римска изследователка в Римски университет, който се радва на много добро име сред академичните среди, а и сред обществените среди изобщо. Знам, че се занимавате с исторически факти, с участието на жените в демократичните процеси, участвате в важни организации, целящи да подкрепят равното отношение към жените и към мъжете. Искам да ви попитам следното. Споменахте по време на встъпителните си думи, че не винаги е било лесно да се осъществяват връзки и че именно това ще бъде част от задачите на този институт. Споменахте, значи, че не винаги е била лесна връзката с европейските институции и с съответните институции в държавите членки. Как бихте погледнали вие на едно конкретно развитие на сътрудничеството в този смисъл? Какъв би бил вашият принос благодаря. <laughs> Благодаря много на Силвия Коста за любезните и думи. Благодаря и за въпроса, който ми дава възможност всъщност да кажа нещо, което пропуснах в началото. Наистина, нашите очаквания са създаване на комуникационна мрежа, чрез която да можем да разпространяваме нашите достижения, нашите открития. И аз лично уча, участват в няколко такива форуми, конгреси, организирани от така наречения Парижки ринг, който именно в момента създава конфедерация, ако мога така да я нарека, на университети, мрежа от университети, които се занимават с тези въпроси. И това не е някакво мъгляво теоретично понятие, а конкретен университетски проект. За да може всъщност това, което сме открили, класифицирали и създали, натрупали като познание от 30 години насам да не се загуби а именно да продължи да се развива чрез тази европейска университетска мрежа. Мрежа, която ще бъде различна в зависимост от различните държави членки, които може би имат различни университетски системи, но ще отрази богатството на всичките. Смятам, че е неприемливо нетърпимо дори да имаме факултети по економика или факултети по право, където не се преподава нито думичка по история на женските движения. Така че питам се аз как биха могли правистите, юристите, съдебните, съдиите, изследователи, т.е. следователите, дознателите, как биха могли да вършат практическата си работа след като се дипломират, без да имат съответно обучение, съответна подготовка в областта на равенството и равните възможности. Европа, например, изисква създаване и изработването на така наречените счетоводни отчети, които отчитат фактора равенство. Как обаче един економист, който не е получил съответната подготовка, не само економист, ами дори и лекар, какъвто и да било специалист, би могъл да изработи подобен доклад, подобен баланс, без да бъде получил, без да е получил съответната, съответното образование обикновено се преподават курсове по жените и киното. Жените и филмографиката. Добре, хубаво, но недостатъчно. В университетите като цяло, в факултетите по право по-специално няма нищо, нищо, което да е свързано с подобен вид образование и обучение. Смятам, че това е непоносимо. Благодаря. Мисля, че всички ние сме сериозно ангажирани по тези въпроси. Искам и аз да задам един въпрос. Е, мисля, че много интересно беше да чуем колко усилия се полагат е, по отношение на научната дейност, е, свързана с историята на движенията на жените. Мисля, че за да предприемем стъпката напред, която всички целим, трябва да може да се върнем назад в историята, да обърнем поглед назад. Искам да ви попитам следното. Как смятате вие? Смятате ли, че отчасти трябва да се поясни ролята на жените в исторически план – и на второ място, смятате ли, че трябва тези резултати, до които стигнем, тези наблюдения, до които стигнем, да се използват по такъв начин, че те да облагодетелстват работата на днешния ден? Je vous remercie aussi de cette question et de l'appui que théoriquement <laughs> vous me avez donné. Parce... Да, благодаря ви за този въпрос, защото Виждам, че разбирате. Разбирате и споделяте моето становище относно това, че историята на демокрацията трябва да държи сметка за историята на женските движения. Именно това имах предвид, когато говорих, че трябва да има изследователска дейност, когато говорих за необходимостта от политическа и финансова подкрепа за тази изследователска дейност когато, например, когато има, например, докторска програма някъде и се отделят средства, но дори и да се проведе на университетско, на академично равнище въпросната изследователска дейност, след това професионалният изход или професионалното приложение от нея, какво би могло да бъде? Аз не преподавам воинстваш феминизъм, както ви казах. Всъщност и някои колеги, които са по-склонни към този воинстващ клон на феминизма, счита, че аз съм прекалено академично настроена бих искала да ви покажа христоматията, която току-що публикувах, която има специфично заглавие и можем да го преведем като, например, лека по лека. И в това произведение всъщност предлага модели, образци, защото когато когато нашите млади момичета и девойки гледат телевизия, какво могат да видят? намазани до уши, гримирани, декултирани дами, които се появяват в този си вид още в 4 часа след обед. Къде биха могли да намерят позитивни, положителни, градивни а, ролеви модели? Има много изключителни фигури в историята на женските движения, които остават в а, сянка. Ако е Лиза, моята сътрудничка е тук, бих я е помолила да донесе книгата, тази антология, която публикувах, просто за да ви я покажа в а, произведението си. Говоря за Европа, за европейски жени. За европейски фигури всъщност, защото женската кауза не е винаги защитавана само от жени. Има и мъже, които споделят тази гледна точка и аз като историк не мога да си затворя очите пред този факт. В произведението си, значи, говоря за английски, френски, италиански и американски жени, които бяха при това на времето, когато нямаше интернет, в много близка връзка една с друга. Благодаря. Сърдечни благодарности от името на комисията. Искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук. Беше много интересно да чуем вашето изложение. Желая ви успех в бъдещата ви работа. Ehm, Искам да приветствам с добре дошла госпожа Грюнер. Част от колегите, както и аз, сме работили заедно с нея в нашата комисия. Радвам се, че мога да ви видя отново тук на нашето заседание. Лиси Грюнер работеше като координатор в нашата комисия до юли 2009 година. Била е заместник-председател на Женския социалистически интернационал в продължение на много години. Работила е в различни кампании против насилието срещу жените. Активно е работила по отношение на нулевата толерантност прямо насилието срещу жените и е била една от инициаторките по време на световното първенство по футбол в Германия за кампанията Червен картон за принудителната проституция на жените. Това са част от проектите, по които е работила Лиси Грьоне. Добре дошла в нашата комисия. Около 10 минути ви предоставяме за презентацията. Кажете с какво може да допринесете за института, до сега с какво сте се занимавали и естествено ще отговорите на въпросите, ако има такива. Моля, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е огромно удоволствие да се върна тук в комисията по правата на жените. Понякога се изисква много време, за да се постигнат резултати. Затова много се радва, че ние запазихме председателя на нашата комисия. Разбира се, радвам се, че има и нови членове в тази комисия. Защо подадох заявка да работя като експерт в Института по равенство на половете? Смятам, че е важно този нов институт да може да ползва опита на експертите, хора, които имат опит в европейски условия. По този начин ще може да постигнем бързи резултати. Този институт беше замислен преди 15 години. Тук, в тази комисия на Европейския парламент. Тогава се зароди тази идея. Идеята беше да има един такъв успешен институт, който много бързо да бъде създаден. Тогава намерихме човек за директор на института, госпожа Лангбах. Тя успя да даде много успешен старт на института и управителния съвет, заедно с Европейския парламент и Европейската комисия, работиха в тясно сътрудничество. Сега идеята е да се засили работата на експертната група, чието първи междинен доклад се очаква през 2011 година. Сега, накратко, как вижда моя принос за работата на експертната група? Първо, аз бих искал да реализирам на практика всичките ни знания. Да ги реализираме на практика. Това е основната цел. Всички на... наши знания да донесат реална полза на хората в Европа, мъже и жени. Това според мен ще бъде залога на успеха на този институт. През последните години формирахме една широка коалиция за управление на този институт и аз натрупах опит за института, тъй като бях съдокладчик по въпросите, свързани с дейността на института. Така че много е важно да използваме натрупаните от нас знания, за да постигнем напредък. Ако се обърна към най-важните жалони през последните години, нашите основни постижения бяха разширяването на Европейския съюз през 2004 година. В тази комисия ние гарантирахме това, че жените от Централна и Източна Европа следва да са добре представени в Европейския парламент. Институтът трябва на своя да гарантира, че жените трябва да вземат ръководни позиции в бизнеса и в науката. Необходима е координирана стратегия за института. Аз ще очаквам от института да формулира препоръки към политиците и тези препоръки в крайна сметка ще трябва да се изпълняват от Европейската комисия. в бъдеще ние ще работим много по противодействие срещу насилието, срещу жените. Ние виждаме това насилие в най-различни форми в целия Европейски съюз. В миналото успяхме да подготвим една много влиятелна, въздействаща програма, програмата Дафне. И много се радвам, че тук имаме сред нас представител на Европейската комисия, тъй като много добре работихме с Европейската комисия по програмата Дафне. Успяхме да обединим влиянието на неправителствените организации, Европейския парламент и Европейската комисия. Всички те обединиха своите усилия в рамките на програмата Дафне. Бих искала същото да постигнем и в института, да обединим нашите ресурси, да обединим нашите силни страни, за да можем да противодействаме на насилието срещу жените. Защото ако погледнем в интернет, ще видим, че има най-различни престъпления срещу жените, има най-различни прояви на насилие срещу жените и децата. Затова смятам, че трябва да имаме експертни знания, и умения, концентрирани в института, за да можем да противодействаме на такива явления, като насилието срещу жени и деца. Една друга сфера, в която трябва най-сетне да постигнем успех, е сферата на равно заплащане за, рав... за равен труд. Или еднакво заплащане за еднакъв е, труд. Бяха извършени много проучвания много проекти бяха реализирани в държавите членки. И смятам, че всички тези усилия трябва да бъдат обединени в рамките на Института по равенство на половете, така че да бъдем един образец, пример за държавите членки. Така че работата на института да намери своето място и в законодателството. Смятам, че това трябва да направи институтът. Мисля, че бих могла да бъда полезна предвид моя богат опит на трупан тук в парламента, а също така и в други организации. Работила съм с неправителствени организации. Работил съм с женски организации, помагала съм при създаването на женски организации. Също така аз съм работила с УНИФЕМ, имам доста контакти в Европейската комисия. Смятам, че всички тези контакти, и целият този опит ще бъдат полезни. Аз знам как работи Европейския съюз. Това е един поглед отвътре. Много добре познавам как работи Европейския съюз и аз мога да предложа този опит на експертния форум на Европейския институт по равенство на половете. Äh, äh, Също така и опитът ми от последните години има значение. Преди няколко години за започнах собствен бизнес, създадох 6 работни места, всичките за жени. Фирмата се занимава с създаване на мрежи между бизнес дами, жени заети в бизнеса. Така че се занимава не само с политическия аспект, но и с економически аспект. Стремя се да подобря мрежите от контакти между жените, така че жените да могат да живеят независимо. И мисля, че този мой опит също така може да бъде полезен за Европейски институт за равенство на половете. Освен това, смятам, че Европа може да поеме водеща роля при организирането на конференция на жените. Постигнахме огромен успех на конференцията на жените в Пекин и сега тези идеи трябва да се реализират на национално ниво. Трябва също да формулираме нови цели – Конференцията на жените в Пекин се проведе преди 20 години и ако искаме да проведем една нова конференция, например през 2015 година, мисля си, че си заслужава да се подготви и да се проведе една такава конференция. И мисля си, че е добре Европейски институт да поеме инициатива и да организира такава конференция. Така че ние можем да организираме една европейска, а може би дори световна конференция, посветена на жените. Така че да върнем жените в центъра на вниманието. Разбира се, стои и общия въпрос. Дали световната економическа криза ще ни помогне да погледнем на въпросите на равенството на жените в нова светлина? Дали тя няма да ни помогне да преосмислим как са разпределени ролите между половете, защото жените обикновено организират всекидневния живот на семействата. Така че, може би, това е малко неравномерно разпределение на труда. Така че ние можем да помислим какви препоръки могат да бъдат направени от института. Мисля си, че може да се постигне напредък по този конкретен въпрос. В по-общ план вече постигнахме добри резултати в работата ни с националните експертни групи от различни университети. Сега бих искала Европейски институт да продължи да надгражда върху вече постигнатото. Знам, че институтът ще разполага с много скромен бюджет, което е отражение и на финансовата криза. Това, че, така че това ще бъде един малък институт с малък екип и с малък експертен форум – всички тези хора ще работят независимо и заедно в рамките на института. Но аз мисля, че заедно те могат да постигнат напредък. В експертния форум, както вече казах, аз мога да работя като допринасям с широкия ми опит в сферата на политиката и бизнеса. Бих искала да се ангажирам с предоставянето на моя опит, включително и политически опит на Европейски институт, така че той да може да работи успешно. Благодаря ви, госпожо председател. Сърдечни благодарности, госпожо Греонер. Имате думата за въпроси. Първа е госпожа Гарсия Перес. Моля. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, е, добре дошла на Лиси в нашата комисия, която е и нейна. Нейна, защото благодарение на нейната работа успяхме да се консолидираме в работата си по равенство и равнопоставеност на половете. Аз мисля, че това, че човек познава институциите и как работят познава ги изотвътре, определено е предимство, защото може да се отворят нови възможности за комуникация и обмен между нас, парламента и другите организации, работещи по въпросите на равенството. Така бихме могли заедно да работим по въпросите на борбата срещу насилието спрямо жените, борбата за включване не само в социалния, но и економическия живот на обществата на жените и много други проекти, свързващи различните институции от тази област. Бих искала да попитам какво може този институт по въпросите на равнопоставеността, какво може според Лиси Гронер този институт да направи вече не само в областта на равнопоставеността, а в битката срещу така наречения прозрачен прак. Какво имам предвид? Това е понятие, което използваме в Испания прак, който е прозрачен и едва ли не е според някой не съществуващ, но който тегне отгоре като камък и стигаш до едно определено ниво на развитие и оттам нататък ти се отрязват всякакви възможности. Тук в парламента работим, разбира се, точно в противоположната посока, но дори и тук в парламента съществува този прозрачен невидим прак, защото по-голямата част от председателските места на комисиите, на делегациите, на политическите фракции са заемани от мъже. И така както стоят нещата в политическите сфери, стоят по същия начин в синдикалните, в економическите. С други думи, как вижда ли си възможността този институт да се е, бори, да пробие веднъж завинаги този прозрачен прак? Когато говорим за различията в заплащането, за, когато говорим за насилието срещу жените, за съжаление, в крайна сметка в Европа не се придържаме към едни общи, еднородни критерии, които да ни позволят ясно съпоставяне всяка държава си установила различни критерии, когато става дума за измерване на насилието срещу жените. Така че е невъзможно почти да се съизмерят и да се знае дали политиката на една държава членка се отразява благотворно на действителността. Ето това е според мен една важна цел, която следва да преследва института, а именно търсенето на еднородни сравними критерии, за да може когато говорим по един въпрос, да стигаме до ясни изводи и да си създаваме ясна представа в перспектива. И нямам предвид само борбата срещу насилието, а например, различното трудово възнаграждение или каквито и други въпроси, свързани с равнопоставеността. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Лиси, за да отговоря на този въпрос. Много ви благодаря. Съгласен съм с всичко казано. Мисля, че имаме нужда от показатели, които да използваме заедно, за да се види до каква степен имаме равенство в различните държави членки. Тази работа те първа започва обаче. Очаквам института да продължи в тази посока. Надявам се, че той ще продължи да работи с националните институти, за да можем да стигнем до общ, широк набор от критерии и показатели, по този начин ще можем да повишим осведомеността по всички тези въпроси. Вярвам, че тези въпроси трябва да се обсъждат и от а, организации, в които мъжете управляват. Ако погледнем Швеция, например, имаме показателни примери виждаме по отношение на Швеция как постепенно се променя осведомеността на обществото. Виждаме, че младите бащи все повече и повече взимат отпуск по бащинство. Даже в Швеция ставаме свидетели на нещо, което може да бъде определено почти като антисоциално. Бащите да настояват да вземат отпуск по бащинство. В Испания също имаме политически процес на промени. Виждаме, че сега политическата власт се разделя в тази страна между мъжете и жените, благодарение на законодателството. Така че имаме опит, е, от който трябва да почерпим. По отношение на прекрачването на стъкления прак, мисля, че 30-40 години вече работим и един ден ще успеем. Естествено, винаги има пречки. Някои дни си мислим, че сме успяли, създаваме групи на високо ниво в Европейския парламент, посветени на включването на въпроса за равенството между половете в всички сфери на обществото. Смятаме, че сме свършили нещата, но това не е достатъчно. Трябва да имаме ясни доказателства, че е прекрачен стъкления прак, От дълго време работим по тези въпроси и много често сами е, внасяме разделения между себе си по политически линии. Много често се случва това. Понякога има разлики между работещите и неработещите жени. Има разлика между жените, които са университетски преподаватели и жените, които работят на други места. Въобще има много разделение. Мисля, че института може да допринесе така, че всички жени от всички социални слоеве да работят заедно за постигане на равенството. Разбира се, трябва да кажа, че имаме своята роля и трябва жените от Европейския парламент също да ни помогнат. Благодаря, госпожа Боско. Добре дошла, Лизи. Вие сте в различна роля днес сред нас, но така или че сте сред нас. Важно за нас е, че сте кандидат за този експертен орган. Всички знаем какъв прекрасен опит имате. Вие работите по тези теми от дълго време насам. сам. Аз съм изключително доволна, че искате да продължите започнатото и да вземете този пост. Имам два въпроса. Имате огромен политически опит, изиграхте важна политическа роля, само че сега кандидатствате за друга роля, по-скоро консултативна роля на експерт. Какво смятате вие лично за приемането на тази по-различна позиция? може дори да сте леко притеснена, защото става въпрос за чисто и просто консултативна роля, а не за политическа позиция. Като политик, вие имате големи постижения, разбира се. Така стигам до втория си въпрос. Забелязвам, че в ситуацията на финансова и економическа криза в много В много държави се казва, че трябва да се направят спестявания. В същото време могат да се спестят много пари от субсидирането на банките. Само, че най-често се урязват средствата за равенството между половете. Мисля, че институциите, които се занимават с въпросите за равенството, имат сравнително малък персонал. Какво може да направите вие като експерт, така че да включите този въпрос в дневния ред отново и да не се пренебрегват тези институции? Благодаря, госпожа Боско. Давам думата на госпожа Грионер. Нямахме микрофон до сега. свързани от политически пристрастия. Аз не принадлежа на никакви лобистки мрежи и организации. По-скоро споделям впечатлението, изповядвам възгледа, според който нещата винаги могат да се развиват и променят. Особено когато става дума за междуинституционно сътрудничество. Именно в това ще се изразява моя принос към тази експорт, експертна група. И европейските, и националните институции биха могли да участват, даже трябва да участват с свои проекти към общия план към общото здание. Аз, разбира се, познавам Европарламента, познавам неговата комисия по правата на жените. Така че, без съмнение, без съмнение, парламентарното наследство ще бъде основополагащ, основополагащо в дейността на този бъдещ институт. нещо друго. Нещо друго пак свързано с а, сътрудничеството и свързано с моя опит е това, че има натрупани вече разочарования, които ще ни изтласкат напред. Няма какво повече да чакаме, няма защо да се бавим. Понякога напредваме една стъпка, отстъпваме две и губим натрупаното предимство. По времето, когато работих тук в Европарламента, а именно 25 години, които прекарах тук, Мога да ви кажа, че много направихме, натрупахме голям опит тук в а, вашата комисия, в нашата комисия. Не успяхме, разбира се, да постигнем всичките си цели. Много работа ни остана, но жената вече има право на глас, избира и е избирана. Така че от сега нататък това, което трябва да правим е да се борим на социално-економическо равнище, за да не бъде пола на някой кандидат главното водещо начало при съответният му избор. Ето това ще бъде една от моите задачи. И въпреки всичките отстъпления, изопачавания, истини, полуистини или направо неистини, смятам, че работата ни ще може да се развива. Никога няма да забравяме крайната цел а именно натрупания тук опит в Европа и неговия евентуален износ в други части на света. Благодаря. Благодаря, госпожа Греоне. С удоволствие отбелязвам, че ангажимента ви е точно толкова силен, колкото и преди. Очаква ви работа в дългосрочен план, трябва да сте търпелива. Вярно е, че някой път претърпяваме на успехи, но имаме и успехи. Аз си бях подготвила въпрос по отношение на института и какви са важните сфери, в които той трябва да действа, но вие вече говорихте за това много ясен отговор дадохте за вашите приоритети, ако получите поста. Остава ми само от а, името на комисията най-сърдечно да ви благодаря. Благодаря ви за ясните и конкретни отговори. Желаем ви всичко най-добро. Благодарим ви за работата, която извършихте за нашата комисия в миналото и успех в настоящата ви дейност. Благодаря. От името на комисията искам да приветствам тук госпожа Мадаряга Абера Стури, която работи като генерален секретар на Баския институт за политика по отношение на жените в Испания. Добре дошла. Очакваме да чуем вашата презентация в рамките на около 10 минути. Искаме да чуем какъв опит имате в тази област, какво може да допринесете в работата на експертния институт и след това нашите членове ще имат възможност да зададат въпроси. Имате думата, моля. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на всички членове на комисията за поканата за това, че разглеждате моята кандидатура на експерт. Смятам, че ще успея да допринеса за постигане на целите на Европейския институт по равенство на половете. Работила съм като генерален секретарят на Баскски институт по въпросите на жените. Моите интереси са свързани с проучване на нови сфери. Вие всички разполагате с моето CV. Бих искала да подчертая някои неща, които смятам за важни. Като изпълнителен директор аз отговарях за управлението на института, особено управлението на персонала и администриране на бюджета. Координирах дейността на различните екипи. Занимавах се най-вече с политическите, технически и социални аспекти. Също така аз съм практикуващ юрист и се специализирам по въпросите на насилието срещу жените. Освен това съм била на изборна длъжност в Общински съвет, а също така съм работила в съвета на общините и регионите на Европа. Като експерт мога да допринеса в няколко приоритета, по които съм работила. Аз вече съм натрупила опит по работа в тези сфери в Илбарски институт и смятам да продължа да работя като експерт. Първо това е включване на всички съображения на равенството на половете в законодателството политиката. Също така равенството в публичната администрация. Три. Междуинституционална координация. Четвърто координиране между различни органи при противодействие на насилие срещу жените. Пето, създаване на служби, посветение на осигуряване на равенството. След това създаване на Европейски съвет на жените и седмо насърчаване на политиките за равенство, които са насочени и към мъжете. И така, сега по приоритетите. Включване на съображенията на равенството на половете. Те изискват реално работещо равенство на половете и дали то съществува в обществото. Ако не е необходимо е да се формулират коригиращи мерки. Това означава предоставяне на инструменти на публичните институции. Това е важна задача на Европейски институт. По този начин институтът ще може също да се заеме с събиране на датите. Европейски институт също така ще насърчава на постигане на равенството на работещите в публичния сектор, като необходима мерка за интегриране на съображенията за равенството на половете в публичната политика. Трето, междуинституционалната координация може да бъде постигната само ако институциите работят съвместно, като те всички следват едни и същи правила. Тази задача също така е в отговорностите на Европейски институт – Необходимо е, разбира се, да се отчитат различните условия в различни държави членки. В този смисъл ще бъде много полезно да се сътрудничаме с съвета на жените в рамките на съвета на общините и регионите в Европа. Този съвет съществува от 25 години. Последното му постижение е Европейското писмо за равенство. Четвърто. Междуинституционалната координация за противодействие срещу насилието трябва да включва превенцията и противодействие на сериозните прояви на насилие. Насилие срещу жените е най-сериозната последица от неравенството между жените и мъжете. И необходимо е да се работи по съгласуван начин на европейско ниво. Европейски институт ще насърчава създаването на мрежи, включително и различни институции, социални партньори и женски организации. Това ще позволи да се предотврати насилието срещу жените и да се предостави помощ на жертвите на домашно насилие в цяла Европа. Пето. Различни служби в страната на баските има такава служба и тя е била създадена през 2006 година. Целта е да се защитават мъжете и жените в ситуация на дискриминация, проистичаща от пола им. Много е важно да не се допуска безнаказаност. Особено е важно да бъдат защитавани жените, които страдат от насилие в домашни условия. Европейския институт трябва да работи с подобни органи във всички държави членки и да служи като обсерватория за различните ситуации в държавите членки на Европейския съюз. Шесто. Европейския съвет на жените. Европейския институт трябва да предложи и да преследва създаването на един такъв Европейски съвет на жените. Целта е да се насърчава разпространение на информация – за състоянието, за ситуацията на жените в Европа и насърчаване участието жените в европейската сфера. Институт ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Седмо, мъжете. Аз признавам и осъзнавам факта, че реалната, реалното равенство не е възможно, ако мъжете не напредват заедно с жените. Ние не можем да оставим зад борда половината от нашето общество. Затова тези политики трябва да са насочени към мъжете. Трябва да намерим начин да насърчим и мъжете и жените да работят заедно и да се стремят към равенство заедно. Смятам, че Европейски институт трябва да отговори на предизвикателство, да работи с мъже и да интегрира мъжете в публичната политика, насочена към равенството в Европа. И накрая, всичко това може да бъде постигнато само ако има политическа подкрепа и ангажимент от страна на членовете на тази парламентарна комисия. Това е всичко, което мога да кажа за 10 минути. Но ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Много ви благодаря. Сърдечни благодарности. Давам ви думата сега за въпроси. Моля. Fru Корнелисен, Госпожа Корнелисен, моля. Да, благодаря ви за вашето представяне. Беше интересно да чуем списъка на вашите приоритети. Съгласна съм до голяма степен. Чудех се относно организацията, на която сте генерален секретар. Казахте, че работите в страната на баските. Работите ли основно в местен мащаб или засягате и европейските аспекти на работата по отношение на равенството на половете? Какъв е вашия опит по отношение на включването на европейска научна дейност по темата равенство между половете? Благодаря, госпожо Корнелисен, моля. Да, моята работа в този Баски институт на жената се изразява в следното. Но позволете ми първо да ви разкажа малко за този институт, който е пионер в областта на политиките по равенство и винаги е получавал признание като такъв, както в рамките на Испанската национална държава, така и в европейската сфера работещи, работещи в а, тази област. Аз а, бих искала да разделя нещата на две. Първо, работих в комитета на жените в а, Комитета по регионите, тъй като бях кметица преди да заема настоящия си пост в Баски институт на жените. Така или иначе, познавам и двете страни на монетата, познавам централното управление, познавам и регионалното. И това ми позволи да работя от Баския институт, наречен Има Кунде, с кметствата, с регионалната власт, тъй като тя е най-близо до хората. Хората познават политиците, заемащи кметските постове и другите постове на общински съветници. Познават политиките на кметствата, познават ги най-отблизо, искам да кажа. Затова в нашия институт поискахме да се свържем с общините и да продължим да поддържаме тази непрекъсната двустранна връзка. През 2004 година бе създадена баска мрежа на общините, където участвахме ние като институт както и една асоциация от общини, наречена ЕУДЕЛ. Тя участва, тази асоциация АУДЕЛ участва на свой ред в Европейска мрежа общини. И така, 80% от населението в страната на баските живее в община, в град, село или някакво друго селище, където вече има финансиран план за равенство съществуват протоколи за действие, установени от тази мрежа общини. Протоколи за действие значи, за да може всички да разполагат с едни и същи мерки, цели, планове за реализация, защото съответните планове на общината се вписват в един по-голям, по-общ регионален план. Нещо, което всъщност прави така, щото всички имат еднакви задължения и еднакви права. Разбира се, и мъжете ни помагат. Затова именно предлагах аз директна връзка между този Европейски институт и Комитета на регионите. Тази връзка всъщност би обогатила особено този наш институт, защото ще се захрани с нова кръв. Благодаря. Благодаря. Госпожа Първанова, моля. Много ви благодаря. Изключително съм впечатлен не само от вашия чар, но и от подхода, онова, което представихте, изглежда като пълноценен план за работа. Имате подхода на изпълнителен директор направо, а ние целим да се постигат конкретни резултати. Най съм впечатлена от точки 2, 4 и 7. 7 беше посветена на мъжете. Колегата от Гърция засегна този въпрос, тъй като ние нямаме много мъже в комисията. Може да принесете значително за работата по тази тема. Искам да задам два въпроса по точки 2 и 4. По отношение на обучението на служителите, държавните служители, от какво ще се състои то? Това е важен елемент. И по отношение на четвъртата ви точка, какви са вашите предложения относно грижите за жертвите на насилие и каква трябва да е ролята на Европейския институт, защото трябва да засегнем този въпрос. Аз исках да задам вече този въпрос и преди малко. Много говорим за насилие, но не толкова за грижата за онези, които са пострадали. Благодаря, госпожо Първанова. Имате думата. Да. Продължение на години работих в е, организации в тази област. От години всъщност се опитвам да направя така, щото публичните политики да включат перспективата на равнопоставеността, не само в общата си политика всъщност, а и в образованието, в обучението на своите служители. Самите служители всъщност осъзнаха, че такава подготовка им е необходима, за да могат да се справят по-добре с конкретните задачи. Именно така подхождаме в страната на баските и за сега имаме успех. Не можем да се оплачем. Този вид обучение е на разположение на всички. Всички могат да се възползват от един такъв курс. Например, този, който трябва да прави правилник или някакъв норматив, би трябвало да знае как може да включи тази перспектива на равенство между мъжете и жените в съответния правилник, документ или някакъв друг нормативен акт, който трябва да изработи. Трябва да може да знае съответния служител да анализира данни, да ги съпоставя и никой не се ражда научен, никой не може да знае как на практика се прилага политика на равнопоставеност, ако някой не го е научил, не му е казал какво точно имаме предвид, когато говорим за тази перспектива на равнопоставеността. Има, за сега, още съществуват служители, които, си смя... които смятат, че документите, които те изработват, са правилно изработени, отразяват е, това, което трябва да съдържа един документ, който се прилага и към мъже, и към жени, а всъщност това не е така. Ето за това счетохме за необходимо да ги обучим много хора, много служители в съответните държавни администрации са натоварени с разписването на планове за действие в областта на промишлеността, например, и са много добри в тази си, работи, тази си работа, но не са в състояние да отразят равнопоставеността като изискване да я включат в въпросния план за действие. Ето за това ги обучаваме. Обучаваме ги и в несексистка употреба на езиковите средства, стилистичните похвати. Много често жените отсъстват от официалните документи, защото те са написани в мъжки ред, например по граматически и исторически правила в някои езици мъжкият е, род, особено в множествено число, включва и женския. Но Нещата днес са различни, има начин да се включат жените, като например слагане на черта и включване на съществителното или прелагателното в мъжки и в женски род. Дори това да означава по-дълга и по-трудно разбираема фраза. Ето за такъв вид а, обучение говорим. Говорим за обучение изобщо по това какво означават женски движения. И това е важно да се знае както от служителите на политическо равнище, така и на тези, които се занимават с технически и административна дейност. Политиците също се нуждаят всъщност, използвам да го подчертая, се нуждаят от повече курсове в този смисъл. Това е отговора на първия въпрос, а отговора на втория въпрос на госпожа Парванова по въпроса за координацията на подпомагането на жертвите. Координацията е важна. Важно е и всички институции, които по един или друг начин пряко работят с е, претърпелите насилие жени, важно е да работят в една и съща посока, да гребат в една и съща посока. И аз всъщност предлагам да поддържаме този подход, да го запазим и в нашия институт, да има един координационно, координационно звено, което да отговаря за връзките с останалите сродни институции на европейско равнище или в другите държави членки, за да знаят как се обгрижват потърпе, претърпелите насилие жени по други места. Да има протоколи за бързо реагиране, полицейски, юридически формуляри, които да се подпълват по един и същи начин навсякъде, когато сме изправени пред случай на жена претърпяла насилие. През 2001 година ние подписахме подобно споразумение за координиране на всички такива политики. И вече е ясно как какви стъпки конкретно ще се предприемат след като се регистрира един такъв случай на насилие и трябва да бъде обгрижена жертвата. И наистина и самите жени, жертви на насилие, ни помогнаха и сега са благодарни от общо постигнатия резултат. Пак повтарям, съдействието, сътрудничеството е важно. Важно е, защото европейските органи може би нямат пряка връзка с претърпели насилие жени, но биха могли да имат пряка връзка с неправителствените организации, които са близо до жените. До тях са, знаят какво търпят, какво преживяват, знаят и какво очакват да получат от институциите. Ето това е според мен ролята на Европейския институт в тази област. Благодаря. Благодаря. Още две изказвания имаме. Първо е госпожа Боскот и след това госпожа Вилбао. Госпожа Боскот има новата. Welkom in deze commissie. Eh, bedankt voor uw inleiding. Ehm, Благодаря ви и добре дошла в нашата комисия. Благодаря ви за уводните думи. Вие представихте дълъг списък в началото на неща, които искате да направите, да постигнете. В действителност има един малък институт за равенство между половете. Той няма много персонал, не разполага с много ресурси. Ако аз бях на ваше място, Бих а, приоритета малко по-встрани, по в финансовата част, защото сега е много лошо, неблагоприятно време за такива политики за равенство между половете. Та, въпросът ми е следния. Ако ви изберат как ще накарате хората да включат този въпрос в дневния ред? Въпроса за финансирането на равенството между половите и политиките свързани с него. Благодаря ви. Имате думата. Ако трябваше да се избера един единствен приоритет, бих заложила на междуинституционното сътрудничество. Има много институти на на шир из Европа, които работят на регионално, на национално равнище така че първото, което смятам, че следва да направи един европейски институт е, по жените, трябва да бъде връзка, координация с всички вече съществуващи подобни организации. Колкото и да е малък нашия институт, е, като размер имам предвид, амбициите му трябва да са големи. Понякога човек постига много повече с ентусиазъм, отколкото с пари. В Европа има много държави, много народи, Европа е голяма. Всички обаче можем да работим за постигането на една и съща цел. И за това именно ще ни помогне координацията. И за да приключа бързо, искам да кажа следното по въпроса за финансовата криза. И преди нямаше пари, въпреки че нямаше криза, така че не може да ни служи за оправдание кризата. Нашата политика винаги е била бедна. Ако когато процъфтявахме економически и не смятахме за нужно да отделяме средства за политиката по равнопоставеността, то сега си представям, че още по-малко желание ще имаме за такива финансови инжекции. Но това, което можем да направим за момента, и то не струва скъпо, е да го запишем с големи букви в календара, в графика на политиците. Тук проблема е наболял и ако не на първо, то поне на второ място следва да фигурира един такъв толкова наболял проблем на в програмите, в графиците на приоритетите. Няма да се оправдавам с кризата, защото ми се струва, че това извинение би било смешно. Не ни е виновна кризата за това, че нямаме финансиране. Не мога да си спомня точно как бе формулиран следващия въпрос. Дали бихте го повторила? Извинете. Ставаше дума за стратегиите, които бихте ни препоръчали да следваме в института, за да може приоритетите на този институт да бъдат степенувани по важност и да получат най-много точки. Да, смятам, че това може да се разреши с просветна работа когато самото общество иска от политиците един определен вид политика, в нашия случай политика за равнопоставеност, то политиците просто ще се видят притиснати до стената в един прекрасен ден. Тоест, когато а, обществото е просветено, в крайна сметка то ще просвети и политиците си. Ще изисква от тях мерки, стъпки, промени. Промени в мисленето, промени в правенето на политика на равнопоставеност. Така се процедира всъщност навсякъде в всички хоризонтални европейски политики. Политиката по опазване на околната среда можем да вземем за пример. Тоест, самото общество трябва да осъзнае колко е важно равенството и да изиска от политиците да работят в тази посока. Благодаря. Благодаря, госпожа Вилбао. Има думата. Да, благодаря. Благодаря, госпожо Мадаряга, за конкретните предложения и за конкретната картина, която очертахте на бъдещия институт. Попитаха ви, зададоха ви въпроси, вие отговорихте, така че искам да направя да ви попитам следното. Говорите за проект, в който имат уча... да имат участие и мъжете. От кога вашият институт на име Макунде разбра, че мъжете също биха могли да намерят своето място? Кой беше отключващия момент? И така, сега относно участието на жените в баските управителни органи. В последните две години има много жени. Така че, според вас, това на какво се дължи? Кои мерки го направиха възможно и какво отражение намери този факт в обществото и в политическите кръгове? Дали работите с медиите и ако работите, как бихте оценили тази ваша съвместна работа? Що се отнася до снимки, публикации, очерци. Смятате ли, че има липси, лагуни и как биха могли да се запълнят? И накрая говорихте за един новаторски, една новаторска фигура, а именно съветническите функции на института. Дали може накратко да ни представите вашето виждане? на тези съветнически функции на Европейски институт. Благодаря. Ще се опитам да съм кратка и подредена. Що се отнася до участието на мъжете? След много години, след много години работа в областта на политиката на равнопоставеност, разбрахме, че тези политики, които се провеждат от институциите на жените си, оставаха женски организации, женски политики, така и не стигаха до мъжете. Мъжете не участваха в тези програми по равнопоставеност. Жените работеха дърпаха напред, а мъжете не се бяха развили до тази степен, че да стигнат до това прозрение. Ето за това решихме, че можем да работим в тази посока. Наистина, през 2001 година организирахме първият конгрес по мъжкото измерение. И през 2007 година отново подновихме ангажимента си с участието на мъжете. Защо постъпихме така? Тогавашния Лендакари, а именно президент на Баската местна управа, той желаеше да проведе от най- висшестоящото място в баските местни управленски институции да подеме такава инициатива. Каква беше целта на предложената мярка? Целта беше да се засили именно, да се мотивира участието на мъжете с цел да се предизвика смяна на мисленето. Какво направихме конкретно? организирахме три вида мерки – просвета, обучение и съвместна отговорност. По въпроса в просветния стълб, в просветната група провеждахме рекламни кампании, в които очертавахме образа на новия мъж, който една жена би искала да има до себе си като другар. Организирахме курсове, различни видове обучение, защото и на нас ни беше ясно, че не винаги ясно предаваме посланието си, не винаги мъжете точно разбираха какво очакваме от тях, как точно искаме да разчупят историческия стереотип за да стигнем до този желан образ на мъж, който участва на равна рога във всичко, в живота вън и вътре в къщи. Проекта ще свърши, преключи през 2009 година и аз мятам, че би могъл да бъде изнесен като опит навсякъде в Европа. Що се отнася пък до участието на жените, имаме един проекто закон в Баския парламент за участие на жените в политическата сфера, за да може след това всички проекти, всички проекти законови проекти да бъдат подлагани на анализ от тази гледна точка на равнопоставеността. Да, и благодаря ви. Мисля, че времето ми се изчерпва. Няма да продължавам повече. От името на комисията искам сърдечно да ви благодаря за присъствието ви, за вашата презентация и за ясно очертаните приоритети и отговори на въпросите. Сърдечни благодарности за посещението тук и късмет. Добре дошла на госпожа Вилем Руи Грок от Холандия, политически съветник по програмата Европа за електронно качество. Работи освен това в Центъра за познания по въпросите на половете и многообразието. Добре дошла в нашата комисия и вие ще получите 10 минути за презентация. Определено ще имаме и въпроси към вас. Моля, имате думата. Благодаря ви. Аз съм шестия кандидат и се надявам, че все още имате достатъчно енергия да ме изслушате. За нас това означаваше чакане, а, обаче сега съм тук пред вас и съм пълна, от, пълна с енергия. А, обаче ще се изкажа на холандски. Госпожо председател, членове на комисията, за мен е голяма чест да бъда тук сред вас. Трябва да ви кажа, за мен беше голяма изненада да бъда поканена и тази изненада беше приятна. Аз планирах да замина за Замбия, за да реализирам там важен проект, но бях помолена да дам своята биография, защото може би ще съм предложена за експерт в Института по равенство на половете. Така че аз изпратих своето CV и не мислех особено за тази кандидатура и дори не коригирах моето си ви, не ко направих така, че да съм по-подходяща за работа. Мога да ви кажа, че, например, съм взимала много интервюта от депутати в Европейския парламент, например в Симон Вейл. Например, не ви посочих моето си ви, що, че на всяко три месече предоставях отчети на холандските неправителствени организации, отчет за дейността на тази парламентарна комисия. Освен това съм организирала редица научни конференции по въпроси, свързани с директивите, отнасящи се до равенството на полове. Така че доста неща не съм посочила в моята трудова автобиография. но след като сте ме поканили, очевидно биографията ми е била достатъчно интересна. Много от вас ме познават, защото вече няколко пъти съм се изказвала във вашата комисия като експерт. Много ще се радвам да работя в експертния форум на института. Знам, че института има много скромен бюджет, има само един директор и трима служители, но към този институт се отправят много сериозни очаквания. Затова е много важно този институт да превърне тези очаквания в реалистични постижения. И това, разбира се, е основна задача на директора и на управителния съвет да изготвят една реалистична, но и амбициозна програма. Но също така това е задача на експертите, защото експертите поддържат контакти с неправителствените организации в държавите членки. Института трябва да има своите приоритети, своите основни цели и той не трябва да се проваля при постигането им. Той трябва да гарантира това, ние да бъдем добри посланници, защитаващи правата на жените. Бих искала да ви кажа с какво мога аз да бъда особено полезна за форума. Тук бих искала да посоча три аспекта. Първо, имам дългогодишен опит с Европейския съюз – и политиките, свързани с равенството на половете. Вече от 30 години от самото първо пряко избиране на Европейския парламент, аз пряко работих с, с жени депутатки в Европейския парламент от държавите членки, които всъщност създадоха предшественика на тази комисия – аз участвах в този процес от самото начало и много внимателно наблюдавах тенденциите и промените. Резултатът от моята дейност и от моите проучвания е, че тази комисия се радва на много добро положение. Тази комисия успя да постигне редица директиви, които преминаха успешно през целия европейски законодателен процес. Смятам, че постигнахме наистина важни неща. Що се отнася до включване на съображенията за равенство на половете в политиката и законодателството, когато започнах да работя по този въпрос, дори нямаше такова понятие, а сега вече това е част от нашата всекидневна дейност. Втората причина, поради която мога да бъда един добър член на експертния форум, е, че добре познавам неправителствените организации, както в рамките на Европейския съюз, така и в Холандия и в редица други държави членки. Що се отнася до европейските конференции за равенство на половете или по-широката политика срещу дискриминацията, аз създадох широка мрежа от контакти. Освен това, преди присъединяването на тъй наречените нови държави членки, аз работих по един проект, по повишаване на осведомеността за новите организации сред работещите в публичната администрация, повишаване на тяхната осведоменост във връзка с равенството на половете. Работила съм и в Турция, така че аз успявах да повишавам осведомеността, да предоставям информация и благодарение на това успях да включа съображенията за равенството на половете във всекидневната дейност на работещите в публичната администрация. Също така съм работила по редица други въпроси, свързани с недискриминирането – в Холандия имаме една платформа, член 13. Това е един орган, който обединява много организации, противодействащи на дискриминацията в зависимост от уврежданията, възрастта, расата и тези организации борят срещу всички видове дискриминация. Ние работим всички заедно и се стремим да открием приликите в различните причини за дискриминация. Ние работим в тясно сътрудничество в, в, с Европейския форум за борба срещу дискриминацията, възоснова на възраст, възоснова на раса, други подобни форуми. Ако разгледате ситуация в Австрия, когато Хайдер беше на власт, това беше за нас много сериозен стимул да работим. Както знаете, работата срещу дискриминацията не е приключила. Европейския парламент одобри предложението на комисията за равнопоставеност извън работното място и сега очаквам мнението на съвета. Така че целият дебат за Европейски институт кара хората да зададат въпроса дали това не е един твърде голям лукс, дали просто не трябва да се включи въпрос за равнопоставеност на половете в дейността на Европейската агенция по основни права. Аз мисля, че е много важно Европейски институт да създаде връзка между еманципацията на жените и всички други въпроси, свързани с, с дискриминацията. Смятам, че Европейски институт трябва да се вземе и с други основания за дискриминация – Например, това, което е важно за една жена с увреждане, е важно за всички с хора увреждания. Това, което е важно за една млада или една възрастна жена, е важно за всички млади или всички възрастни хора. Затова смятам, че полът е само един аспект, свързан с равнопоставеност на всички. Така че да обобщя, имам десетки години опит в рамките на Европейския съюз и държавите членки. Работила съм по проекти, които са важни за тази комисия. Имам широк опит и трето, имам визия, имам стратегия, която отговаря на дейността на, този, на тази комисия. Надявам се, че ще ми позволите да бъда полезна на института, защото института го заслужава. Благодаря ви. Сърдечни благодарности за вашата презентация. Давам думата на членовете на комисията. Имате възможност да допълните презентацията с въпроси. Имате е, думата. Е Госпожа Боскот. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за вашето изказване, госпожо. Добре е дошла в нашата комисия. Да, наистина, ние сме ви виждали преди в, ваш, в нашата комисия и сме ви приветствали много пъти като експерта по различни въпроси, свързани с равенството на половете. Имам въпрос към вас, обаче. Много неща се случиха в сферата на равенството на половете. Разбира се, не е постигнато достатъчно, обаче искам да поставя следния въпрос – той е свързан с това, за което вие говорихте, за твърде скромния бюджет и твърде скромния персонал на института. Като четем финансовата криза, но дори и без нея, ние виждаме, че от една страна милиони евро се разходват за банки и други важни неща. Обаче, когато се стигне до отпуск по майчинство, равнопоставеност на половете и други важни за жените в Европа неща, хората казват, о, не, не, това е прекалено скъпо, това е лукс. Затова смятам, че за института това също ще бъде много важно предизвикателство. Ако бъдете избрани за експерт във форума, какъв ще бъде вашия подход? Какво ще посъветвате да правят служителите на института, за да могат да се справят с това предизвикателство в дейността на института? Благодаря, госпожо Боскот. Имате думата. Е, <clears throat> Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че това наистина е централния въпрос, а именно върху какво трябва да средоточи института. В института, в който работя по-настоящем, имаме практически същия проблем. Ние също трябва да взимаме решения. И това, което според мен е важно, е да можем да кажем, нека да не изобретяваме на ново колелото. Нека да не правим интересни проучвания, които вече са направени. Нека да не пилеем ресурсите. Нека да не повишаваме осведомеността по това, което вече е известно ние трябва да добавим нашите собствени експертни знания и умения към това, което вече е направено, за да постигаме напредък. Не трябва да се стремим. Всеки път не трябва да се стремим да започваме от нулата. Със сигурност ще работим върху отпуска по бащинство, върху други въпроси, но трябва да се съсредоточим преди всичко върху въпроса как да организираме работата си, така че държавите членки да извлекат полза от това, което вече съществува. И то максимална полза. Благодаря. Още два въпроса имам аз самата, след това госпожа Бауер. Искам да задам въпроса за значението на включването на въпроса за равенството между половете в останалите сфери и бюджета, освен това. Много говорим за така наречения джендър мейнстриминг. Как точно обаче ще се приложи той на практика? Как ще се приложи така, че да проработи реално? Втория въпрос, който искам да засегна, е свързан с различните фактори на дискриминацията. Има дискриминация по други признаци, не само по полов признак, по отношение на възрастта, например, и така нататък. Какво смятате вие по въпроса. Може ли Института за равенството да сътрудничи и с други институции, за да се пребори с различните фактори на дискриминация? Um, het effect van mainstreamen of budgeting – ефекта от включването на съображенията за равенството на половете в политиката и законодателството. Ако не реализирате тази концепция добре, то тя просто ще изчезне. Мисля, че това, което се случва, че хората говорят за равенството на половете, изведнъж то остава само на хартия. Мисля, че трябва да възприемам един двояк подход. Вие винаги трябва да повишавате осведомеността за равенството. Винаги трябва да защитавате аспекти във всеки един проект, които са свързани с равнопоставеността. Също непрекъснато трябва да се връщате към конкретни политики, свързани с равенството на половете. Мисля, че е много важно да се посочат примери на добро отчитане на съображенията за равенство. В Холандия, например, предложихме една нова политика за данъчно облагане и никой не мислеше, че това може да бъде постигнато, но ние упорствахме. И в крайна сметка Министерството на финансите видяха колко ефективна ще бъде тази политика. Така че мисля, че добрите примери винаги са полезни. Сега за втория въпрос. А именно как да се гарантира добро сътрудничество между, например, Института по равенство, за равенство на половете и Института в Виенна. Нашият опит в Холандия показа, че ако искате да се учите един от друг, ако искате да слушате какво казва другия, то вече само по себе си това ви помага да пом... постигнете много. Например, за уврежданията. Да, има движение в защита на правата на хората с увреждания и има много общо между предоставяне на повече права и възможности на хора с увреждания и предоставяне на повече права и възможности на жените. Така че имаме начини да намерим общ език с много други групи. Но мисля, че ако нашият опит може да бъде полезен, аз мисля, че това може да бъде направено, например, в Холандия, чрез реализиране на директива на Европейския парламент беше постигнат голям напредък в това общественият транспорт да стане много по-достъпен за хората с увреждания. Това е резултат от взаимодействието. Ако се учите един от друг, ако слушате какво казва другия, ако ползвате неговия опит, то тогава може да се постигне напредък и то в много области. Благодаря. Още три въпроса ще разгледаме преди да преминем към следващата точка. Госпожа Бауър е първа, след това Корнелисен и след това госпожа Клас. Госпожа Бауър е първа. Много ви благодаря. Извинявам се за това, че толкова късно дойдох на днешното заседание. Само, че доклада ми беше подложен на гласуване и аз трябваше да участвам на друго заседание. Извинявам се, така или иначе. Онова, което казахте, ме впечатли. Казахте, че имаме нужда от нови инициативи. Искам да разбера малко повече за тази ваша идея. Попитах един друг кандидат, съперник за същата позиция, върху какво трябва да се постави ударението? Дали трябва да има нови закони, нови нормативни актове или да видим как да се възползваме максимално от съществуващите правни разпоредби? Например, до каква степен е достъпна правната помощ? Какви са приоритетите според вас? Естествено, трудно се казва кои неща са важни и кои не, но ако вие взимате решението, кои ще са приоритетите според вас? Благодаря, госпожа Бауер. Имате думата за отговор. Eerlijk gezegd denk ik dat we nog wel Честно казано, смятам, че имаме нужда и от ново законодателство. Може би не много, но все пак. Аз смятам, че парламентът е този, който ще решава какво трябва да прави института. Но що се отнася до мащаба на дейност и до достъпността на законодателството, смятам, че института трябва да се средоточи точно върху тези две важни теми. Също така стои въпрос и за нови стратегии. Смятам, че това е най-голямото предизвикателство. Вече от 30 дори от 50 години ние създаваме законодателство, политика, все по един и същи начин. И, и вие и аз много добре знаем, че има напредък, но все още той не е достатъчен. И наистина ще има реална полза, ако институтът ще работи като един мозъчен тръст. Благодаря. Давам думата на госпожа Корнелисен. Моля. Um... Uh, Казахте в отговор на един от предишните въпроси, че вашата организация е много прилича на Института за равенство между половете. Това ми направи впечатление. Бихте ли казали нещо за приликите между двете организации? Yes. Um, well, what, what we in, in my institute, uh... Това, което в мой институт правим, е, че ние проучваме това, което са направили други институти. Ние приспособяваме резултатите от тези изследвания за нуждите на правителствата или неправителствените организации. Много често правителствата ни молят за консултации или препоръки по въпроси, свързани, например, с отпуск по майчинство, отпуск за гледане на дете, който се ползва от двамата родителите и нататък. И ние се стремим да предоставим максимално обективни препоръки. Това, което много често правим, е, че подпомагаме неправителствените организации, ако те искат да направят нещо. И тогава не е толкова важно какво ние мислим, но ние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 за нейния обхват. Нещо, което на мен не ми бе достатъчно като информация, за което искам да попитам, е следното. Когато говорихте за позициите, за постовете, които са още не заети, смятате ли, че с този пост, към, за който се кандидатствате, за който кандидатствате в момента, ще ви е възможно да се занимавате и с другата си дейност. Знам, че сте активистка и защитавате ефтаназията в Холандия. както и сте ангажирани изобщо с каузата на хомосексуалистите. Благодаря. Що се отнася до различните функции и роли? Вие знаете, че ако питате някой човек, който вече е много зет, те веднага ще ви кажат, да, да, разбира се, и това ще го направя. Защото не е толкова важно, ако работите така или иначе до 10 вечерта, дали ще работите един час повече или по-малко. Така че за мен това не е проблем. Що се отнася до гей игрите, то може би знаете, че на всеки 5 години някъде по света се провежда голяма изява и през 1998 година тези игри се провеждаха в Холандия, аз бях в управителния съвет и ние помагаме на страните, които след това организират тези игри, да ги организират така, че аз предлагам моите знания и умения на тези страни. Що се отнася до евтаназията? Най-важното нещо, което правя за тази организация е, че им помагам uh, да се срещнат с различните участници. Аз им помагам, като им предлагам да се обадя, да отправя тяхното послание, с други думи. Много благодаря от името на нашата комисия. Госпожо Руигрок, благодарим ви за вашата презентация и за любезността да отговорите на въпросите. Желая ви успех в бъдещата работа и във всички ваши проекти. Благодаря. Така, уважаеми колеги, остава ни една точка от дневния ред. Как да се предотврати насилието срещу жените? Много го обсъждахме този въпрос днес по време на изслушването на нашите гости. Координаторите решиха нашата комисия да зададе устен въпрос на комисията и на съвета по отношение на насилието срещу жените. Освен това, решихме да изготвим резолюция по тази тема. Това ще се направи по случай 10 годишнината на борбата срещу насилието и Международния ден за борба с насилието срещу жените. Днес трябва да вземем решение относно устните запитвания. Резолюцията ще бъде разгледана на по-късен етап. Решението, което трябва да вземем днес, засяга само устните запитвания различните членове вече са участвали в процеса на работа по отношение на устните въпроси. Имаше активен и добър принос, за да се изготви проекта за текст на устните запитвания. Искам да спомена по отношение на резолюцията какво ще се прави Всички различни езикови версии ще бъдат на разположение от 5 октомври нататък. След това ще има възможност всички колеги да внасят предложения за изменение на резолюцията. Крайната дата за това е 12 октомври. Ще работим по обичайната процедура свързана с резолюциите. Очакваме решението да бъде взето в комисията на 4 ноември и след това на пленарна сесия ще гласуваме досието в Страсбург. Това ще стане по време на втората пленарна сесия. По отношение на устните въпроси, мисля, че е важно да се подчертае защо е важно да има резолюция. Нашата комисия трябва да отбележи, че става въпрос за Международния ден за борба с насилието срещу жените. Това е един от основните поводи и един, една от най-важните причини да се положат всички усилия да се спре това ужасно насилие, което засяга много жени. Не става въпрос само за физическите наранявания, които се нанасят на жените. Става въпрос за много други видове последици от насилието. Например, жените не могат дълго време да ходят на работа след това. За това мисля, че нашата комисия трябва да поеме своята роля. Ние трябва да поеме своята отговорност прямо жените в Европа и в целия останал свят и да работим активно, да покажем, че работим активно в тази област. Съвсем накратко искам да кажа, че темата е изключително актуална, като се има предвид, че шведското председателство подготви така наречената Стохолмска програма, която засяга е, свободата, справедливостта и сигурността. Има според мен ясна връзка с необходимостта тук да се защитават гражданите, гражданите от женски пол в частност. Тук става въпрос за справедливост, за правата на гражданите. За това аз си мисля, че е изключително полезно да имаме такава инициатива, да има устни запитвания по отношение на резолюцията. Това беше кратко представене от моя страна. Сега ви давам думата. Първо е госпожа Мадери, и след това Гарсия Перес. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io anzitutto iniziavo scusandomi del ritardo con cui sono qui. Благодаря, първо, бих искала да се извиня за това, че дойдох с закъснение днес. Днес е един изключително важен за Комисията по бюджетите, където аз съм пълноправен член. Бих искала да подчертая още веднъж значението на този въпрос и много ви благодаря, че приехте моите две изменения, госпожо председател, защото аз исках днес да се изказвам като докладчик сянка от името на НП по тези два устни въпроса. И тъй като, тъй като е много важно да призовем комисията и съвета да поемат отговорност по един изключително важен въпрос, какъвто е насилието срещу жените. Предложих изменения към първоначалния текст на устния въпрос към комисията. По-конкретно говоря за годишна кръгла маса на високо ниво. Моето предложение е да имаме специална конференция. С други думи, да не споменаваме изрично с каква частота ще се провежда съответната изява. Също така исках да предложа кой може да участва в конференцията, т.е. представители на политически организации, на гражданското общество, на социалните институции, на органите за обществено управление. Смятах също, че е много важно да напомним каква е целта, а именно да дадем по-силен тласък за една по-последователна политика за противодействие на насилието срещу жените. Благодаря ви, госпожо председател, че съгласихте с моите две изменения. Благодаря ви. Още веднъж ви моля за извинение за това, че закъснях днес. Благодаря. Гърсия Перес има думата. Моля. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с необходимостта и уместността нашия парламент да се произнесе по тази толкова срамна съществуваща действителност, като насилието срещу жените. Нека да се борим с всички възможни средства. Така че подкрепям тази, този въпрос с искане за устен отговор и призовавам към възможно най-широка подкрепа към въпроса ни. Не знам дали е възможно да се нанесе поправка в формулировката. Видях нещо, което е записано в въпроса и което не ми се струва добре изразено. Казва, нито една от държавите членки не постига резултати в тази борба. Аз смятам, че наистина, за да разрешим проблема, трябва да осъзнаваме най-напред неговото съществуване. Не бива да си затваряме очите, да си запушваме ушите и да сме конформисти. Но не смя, смятам, че не е добре да твърдим, че нищо не сме постигнали. Аз мисля, че, постиг, че сме постигнали на законодателно ниво. Има вече приети закони, които най-вероятно не могат да изкоренят така с един замах. Поне това се вижда от статистиките. Но ако в краткосрочен план тези действия не са успешни, в дългосрочен план ще бъдат успешни, защото работят в областта на просветата, обучението, образованието, кампании по осведоменост. Тоест, резултати има и още повече ще резултати ще има, но просто трябва да изчакаме във времето. Нека да не изразяваме нещата обаче така еднозначно, защото ще ги лишим от, ще лишим от тежест вече постигнатото. Не казвам да отричаме действителността, но просто да преформулираме нещата, така че посланието в крайна сметка да бъде положително. Благодаря. Благодаря, госпожо Гарсия Перес. Само един коментар по отношение на казаното. изречението, където се говори за успешните и неуспешните и разликите между държавите членки. Аз мисля, че това изречение не е задължително да присъства в устното запитване. Мисля, че колегите споделят това. Нека да чуем какво мислите, но за мен е абсолютно приемливо това изречение да бъде заличено, ако има риск да бъде разтълкувано погрешно. Давам думата на госпожа Синклер и след това на госпожа Коста. Моля. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да, бих искал да дам много висока оценка на това, по какъв начин ви се отнасят към този въпрос. И това е много много важно за мой избирателен район. Що се отнася до моя мандат на избран депутат в Европейския парламент, аз ще подкрепя европейска политика за противодействие на насилие срещу жените. Така че вие имате моята подкрепа. Това е в рамките на моите правомощия, които са ми дадени от моите избиратели. Благодаря, госпожа Коста. Благодаря. Благодаря за това, че повдигнахте въпроса за искането за устен отговор. Това ще ни даде възможност да поставим въпроса и в пленарна зала и да отчетем постигнатото. Така ще мотивираме нашите съгражданки. Искам да помоля за една поправка според мен е важно. Говорим за насилието срещу жените и се окачествява не само като въпрос на общественото въздравеопазване, а и като въпрос свързан с неравенството. Тоест, не само въпрос на общественото здравоопазване и въпрос свързан с равенството, а и свързан с човешкото достоинство въпрос. Аз смятам, че насилието е атентат срещу човешкото достоинство, а човешкото достоинство основополаваш па камък в нашата харта на основни граждански и човешки права. И така, когато поставим въпроса, най-вероятно ще получим отговор и бих искала да да се задълбочим малко повече по въпроса за лошото отношение лошото отношение карикатурното, гротескно представяне всъщност на жените. Имам предвид рекламата и средствата за масово осведомяване. Новата директива за телевизия без граници следва да наблегне на този етичен код, който не се спазва винаги. Не знам дали можем това устно да го поставим, да не го включваме в текста на самия въпрос. Благодаря. Благодаря за всички коментари и за участието ви по тези въпроси. Един коментар към госпожа Коста. Споделям виждането, че е важно да се включи този въпрос. Той е включен всъщност в резолюцията, но не и в устното запитване. Надявам се, че колегите смятат, че моята позиция е приемлива. Мисля, че можем да вземем решение сега за устното запитване – Готови ли сте да приемете писменото запитване, писменния въпрос, който има тук с устното изменение, което предоставя госпожа Гарсия Перес, чиято цел е да се заличи изречението за това как успешните държави се справят. Няма възражения, значи няма да гласуваме тогава имаме единодушно мнение да приемем тези две устни запитвания. Искам да благодаря на всички за днешното заседание. Госпожа Бауер поиска думата, моля. Sorry, uh, I fully... Извинете, аз изцяло съзнавам, че съм малко закъсняла. Изцяло подкрепям предложението за заличаване на изречението което се занимава с успешното и неуспешното решаване на проблем. Мисля си, че формулировката трябва да бъде, или поне би могла да бъде по-положителна. Също така изцяло подкрепям включването в текста на понятието достоинство на човека или достоинство на жените. Необходимо е да се упомене това, защото не става дума само за борба срещу нещо. Смятам, че това са малки изменения, но ще е добре да бъдат внесени. Благодаря ви за този коментар, госпожо Бауер. Отново става въпрос за достоинство. Този елемент е включен в текста на резолюцията – ще обсъдим всички тези елементи, когато обсъждаме резолюцията. Всички членове на комисията ще имат възможност да правят изменения и тогава ще имаме по-задълбочен дебат. По отношение на устните въпроси, трябва днес да вземем решение. Останах с впечатлението, че нямаме разминавания. Можем да приемем въпросите за устно запитване с изменението на госпожа Гарсия Перес. Устното изменение. Приемате ли? Приемате ли? Добре, приемаме. Двата въпроса искам да благодаря на всички колеги, на всички колеги от секретарията, които допринесоха за този интересен след обед. Утре координаторите ще вземат решение по отношение на експертите за Института за равенство. Много ви благодаря за днешното заседание. Утре продължаваме работа. Искам да благодаря.